Good afternoon, dear colleagues, dear guests. Добър ден, драги колеги, драги гости. Започваме е, днешното заседание, по публично е, изслушване. Първо одобрение на дневния ред. Приема се. Одобрение на протокол от заседанието от 18-19 април 2016 година. Третата точка са съобщения на председателя. Три съобщения има. Първо, Комисията по риболова ПЕШ ще организира изслушване на, на 15 юни от 4 е, е, до 6.30. Ролите на жените в, в отрасъла официално ще ни представя господин Жоал Пиентър Лопес. А, след това публично заседание на работната група по въпросите на насилието срещу жената. Поканват се членовете. Това ще се проведе на 21 юни от 15 до 16.30 във връзка с ратификацията на конвенцията от Истанбул. Това е съвместно заседание с Истанбулската конвенция. Имаме представители на съвета на Европа, на комисията, на председателството на съвета и разбира се са докладчици от Европейския парламент по присъединяването към конвенцията. Ще ви бъде изпратен дневния ред. И последното съобщение. Равенството на половете в академичните изследователските организации. Това е първо съобщение на конференция на високо равнище, която се организира от Европейския институт за равенството на половете на 20 октомври 2016 година. Ще се проведе Брюксел, ще участват 170 експерти и практици, които се занимават с тази тема. Ще ви бъдат изпратени по официални покани. Е, членовете на парламентарна комисия ФЕМ се поканват също. Също във връзка с доклада на госпожа Возенберг по кариерното развитие на жените, те ще е, бъде предоставена по-подробна информация. Това са съобщенията. Четвърта точка от дневния род. Е, това е основната точка. Правата на жените в държавите от източното партньорство и в други съседни държави. Изслушването е одобрено от бюрото на 23 ноември 2015 година като част от програмата за първото полугодие на тази година. Изслушването ще бъде основа за изготвянето на доклад по собствена инициатива. Мария Габриел е докладчик. Координаторите решиха на 19 април да поканят госпожа Мариана Кацарова за нас е голяма част, е, чест да, да, да приветстваме всичките ни гости и да, да обсъдим тази така важна тема. Доклада ще се занимава с правата на жените е, в източното партньорство, също Молдова, Украина, Беларус, Армения, Грузия и Азербайджан, както и страните от Южното партньорство, Египет, Израел, Ливан, Тунис, Алжир, Либия и Сирия. Европейския съюз е по ангажимент да насърчава равенството на половете във връзка с тези страни и в тези страни а чрез е, европейски проекти. Доклада ще, се, ще засегне няколко области, в това число участие в политиката, властяване и а, е, насилието срещу жените Страните, които участват, са в различно положение и проблемите, пред които са изправени жените, също са от разнороден характер. Така че подходът на Европейския съюз трябва да бъде диференциран по отношение на различните си съседни страни. Първо, както казах, ще дам думата на себе си като докладчик. Ще говоря на френски обаче за тази цел. le micro. Tout d'abord, je voudrais remercier. Първо, благодаря на експертите, които се съгласиха да участват в това изслушване и за да допринесат към работата ни в изготвяне на доклада за правата на жените в е, страните от източното партньорство и е, други съседни страни. Когато говорим за съседни страни, тук е, има две ключови думи връзките, тесните връзки с Европейския съюз и е, страни, които са малко по-далеч, но е, са, е, също е, имат общи граници с е, Европейския съюз. Това са страните, които са се ангажирали с едно процес на трайно сътрудничество с Европейския съюз и по-специално страните от източното партньорство наистина следват европейския път. Това означава приемане на известен брой е, е, ценности, като правата на човека и е, примата на закона, първенството на закона и демокрацията. Страните в съседството в съседство са в неразличен стадий на развитие и присъединяване към Европейски съюз. Страните от източното партньорство осъществява три вида преход политически, економически и социален. Е, колкото до политическата система, е, тя се, е, те са се ангажирали с въвеждане на разпространяване на демокрацията. Ние които работим за правата на жените и равенство между половете, съдействаме на тези сни в това отношение. Тези държави членки имат е, обща цел за Европейския съюз, т.е. целта е и наша да, из, да изградим едно е, стабилно съседство с а, е, тези страни, а, с ударение върху правата на жените и а, равенство между половете. Това е, се отразява и в заглавието на е, доклада ние проявяваме е, интерес, е, както показва заглавието, и към южните съседки. Е, там също се осъществява преход с ударение върху емансипиране на жените. Доклада е, остава ударение върху е, партньорството, източното партньорство, но в никакъв случай не трябва да изключва и страните от юг, е, предвид техните стремеж към сближаване на политиката им с тази на Европейския съюз, особено по отношение правата на жените. В тази дни дейност е добре да изтъкваме сходствата и различията между различните страни. Друго полезно до уточнение в доклада е, е че тук не са включени е, страни, които е, като от източните Балкани и Русия, те са, попадат в друга категория държави, с които Европейски съюз има двустранни отношения. Е, бих искала да обърна вниманието ви върху значението на този, е, тази тема. За всички, които са в залата, това е, то е ясно. Но би трябвало да продължим е, да се борим за зачитане на правата на жените и насърчаване участието на жените в страните по съседство на Европейския съюз, за, с цел да имаме стабилни демократични е, страни за е, съседки е, би трябвало правата на жените да се зачитат и да юри, де факто в тези страни, за да може да се гарантира демократична политика преследването на едно е, стабилно съседство е, е, включва и просперитет на тези страни и правата на жените. Ще приключа с няколко въпроса Първият, който е, ни занимава е въпроса с е, цифрите и данните, отнасящи се до правата на жените, участието им в е, пазар на труда, раз, раз, раз, разликата в заплащането между мъже и жени, участието им е, и е, достъпа им до е, правосъдната система е, и възможността им да търсят правата си е, чрез съд. това е една една база на нашата работа по отношение правата на жените в този район. Какви са предизвикателства, трудностите в тези е, два региона? От една страна това е възможността да е, получим адекватен, реалистичен е, отговор от тях експертите ни дават е, е, представа за е, техните проблеми, предизвикателства, средносрочни, дългосрочни и съответните фактори, които определят, ги пред, предопределят. В страните от източното съседство, които са белязани от комунистическо наследство, равенството е, на жените е било част от тяхната политика, но въпреки това има е, различия. Какви са основните фактори, е, които обясняват това? Колкото до страните от Средиземноморието, в някои страни има конфликт между готовността, готовността да жените да участват в ръководствата и, и традиционните схващания за жената. Бихме могли да мобилизираме допълнителни сили, за да се е, е, е, промени самия подход към темата. Той не би трябвало да бъде от е, долу нагоре, а обратното. В е, е, крайна сметка, когато говорим за тази взаимовръзка, е, става дума за е, добрите практики, обмена на добри практики между страните от е, източното партньорство. Е, и е, се надявам, че ние в нашата дискусия ще можем да дадем добри примери на такива практики, и, а, а ние като депутати, като Европейски е, парламент е, ще надявам се да можем да допринесем за а, отстояване и защитаване каузата на жените. Това са а, е, първите въпроси, които ме занимаваха а, е, при работата върху доклада и се надявам, че това изслушване ще допринесе много за съдържанието на доклада. Благодаря ви предварително за вашето участие и а, е, наистина с нетърпение очаквам да чуя вашите новаторски идеи, вашия опит е, и сега е, без бавене ще дам думата на първата ни е, ораторка, госпожа Марияна Кацарова, която е основател и председател на да стигнем до жените в Обединеното кралство и правосъдие и справедливо за жените асоциация в България. Е, това е, е госпожа Кацарова от години е участвала в борбата е, срещу насилието е, по отношение на жените и за отстояване правата на жените. Имате думата, госпожа Кацарова. Uh, Много ви благодаря, госпожо Габриел. Благодаря ви много за встъпителните думи и въпросите, които очертахте за нас като експерти. Бих желала да кажа, че ние се надяваме, че ще можем да отразим всички тези въпроси и да дадем смислени отговори днес. За съжаление, обаче няма да бъде достатъчно време, но съм убедена, че в процеса на изготвянето на доклада ще ви предоставим още данни. Бих желала също така да благодаря на председателката госпожа Перес за любезната покана към нас като експерти тук на това изслушване и да се опитам да ти благодари на тебе, Мария, защото ти също така си в водеща позиция сред политиците, най-сетне за да се получи равенство между половете. Искам да благодаря на всички, от вашата комисия за това, че избрахте този проблем, свързан с източното и южното партньорство, защото наистина сега е назрял момента да се разглежда тези въпроси. Днес бих желала да съсредоточа вниманието си по два въпроса в цялата гама на правата на жените в източното и южното партньорство, които понякога се пренебрегват. И макар, че твърдите данни по тези въпроси не са налични. Аз много се надявам, че този доклад ще даде началото за по-нататъчни научни изследвания. Едното е, ролите на жените за прекратяването на конфликти и в специалната роля на жените като защитници на правата на човека. Като съсредоточим вниманието си по тези два въпроса, това е много важно за европейското съседство. Това е много важно, за да може да се гарантира Европа, мира в Европа. Тук не става дума за етична дилема или за постигане на справедливост. Равнопоставеността на жените е изключително важна за всички държави. Да се откаже на жените човешки права и равенство означава заплаха за общата ни сигурност. Докато мъжете се бият във войната, жените са лесна плячка. Жените си отварят вратите през нощта. Те, те са хората, които работят в къщи. Те са журналисти, майките на изчезналите, учителките, медицинските сестри, юристките, те разказват приказки на децата. Те много често са нещо като послание в бутилка. По време на Втората война в Чечения, а, която не е част от нашето а, добросъседство, но все пак е, аз се срещнах с повече от 20 жени, които бяха изнасилени. Видях колко самотни бяха те, колко бяха а, засрамени. Също времено бях изненадана от а, това, че жените искаха да постигнат мира. Толкова бях изненадана, че в 2006 година създадох една организация, да им помогнат да може да се чуят гласовете им. Защо говорим за това днес? Честно казано, тъжната истина е, че до сега международната общност не успя да изгради траен мир и сигурност. Ние дори не сме се присъединили. А, повечето инициативи се провалят. А, има повече от дозина активни конфликти, без да броим замразените конфликти. Само една от държавите, Беларус, не е била засегната от въоръжен конфликт в една форма или друга. В Украина, в Нагорни Карабах, е, тази самопровъзгласила се република между Армения и Азербайджан, Южна Осетия, Абхазия, в Приднестровието, Молдавската, Молдавската република. Знаете ли, че една едногодишен военен бюджет е, се равнява на 700 години годишен бюджет на ООН или 2987 години бюджета на ООН е посветен на жените. И въпреки всичко, жените са изключени от институциите на властта, които запазват мира. Онези, които участваха във въоръжени конфликти, коствали живота на много хора. Те е, е, пазят жените, които са 80% от жертвите, далече от масите на преговори, там където се създава мира. Това не, а, е, няма смисъл. Все повече данни има за това как жените допринасят за запазването и създаването на мира и за неговото трайно установяване. Жените слагат на масата въпроси като човешките права, справедливост, основни проблеми, като например санитарни условия, сигурност на храната и достъп до питейна вода. Никой няма да забравя, че първото нещо, което каза президентката на Либерия, беше, че ние трябва <clears throat> да а, а, направим така, че да а, подобрим а, отходните води, отпадните води и а, питейната вода. От 31 големи процеси на мир от 1991 година само 4% са били с участието на жени. 3% от наблюдателите на мирните преговори са жени. Е, очевидно имаме проблем в световен мащаб. Е, нещата не са много различни в държавите на европейските, на източните партньорства. Е, жените не са ангажирани с мирния процес в Нагорни Карабах. Имаше два, е, е, две участнички жени от 10 и, 10 и това е най-високото участие в такива дейности. Сега има само две. Жените не са ангажирани също така в мирния процес на Минск, в източна Украина, може би, с, с госпожа, с изключението на госпожа Меркел в, в процеса от Нормандия. Жените уча, не участват и в решаването на конфликта в Приднестровието. Жените отсъстват също така от преговорите за мир в Сирия. Но с растящо напрежение през Марс 2016 година беше обявено, че дозина жени ще бъдат чути на преговорите за мир като част от консултативен орган. Но жените продължават да бъдат в периферията на процеса. В Европа има отново отворен, открит конфликт в източна Украина. Той не го чете тем в медиите, но 3 милиона и половина страдат от нарушаване на основните им права и продължават да бъдат обект на бомбардировки, е, лишени са от е, медицинско обслужване, сигурност на храната, липса на свобода на придвижването – аз току-що идвам от Украина. През последните две години бях в мисия за мониторинг на правата на човека. Сексуалното насилие срещу жени и мъже също така е тежък проблем. Жените обаче не докладват, не съобщават за изнасилвания, което а, усложнява ситуацията. Много жени и деца а, са по тази причина изключително уязвими няма проекти за идентифициране на лицата. Има увеличаване също така на домашното насилие и в останалата част на Украина поради милитаризацията на цялото общество. Виждаме, че това се случва при всички конфликти в света. Това се случва и в Украина. Травматизирани военнослужащи се връщат по домовете си. Има и друга война. А, ислямската вой... държава е обявила война срещу жени. 12 момичета бяха изгорени за това, че отказаха да бъдат сексуални рубини на а, идил. А, само шеп, храбри жени, активистки а, поемат опасността да избягат. В общи линии проучванията доказаха, че жените обикновенно отсъстват в позиции, от позиции на вземане на решение. И аз мисля, че жените в полит на, на политически постове са особено уязвими. Жените много са се борили за да постигнат съответните си постове и последното нещо, което са готови да направят е да работят за популярни теми. А, те биват окачествявани като феминист членки. А, това е едно, а, а, една обида. А, о, значи, ако една жена е феминистка, тя е грозна, нежелана и недостойна. Така че жените, които са на високи постове в държавите от източното партньорство, трябва да бъдат подсещани, че имат задача, те имат дълг да заемат позиция тогава, когато работят по тези проблеми безопасността на жените остава на в ръцете на гражданското общество. В тази обща атмосфера, която е враждебна за участието на жените в организациите на властта, не това ли е изненадващо, че жените не са непременно добре дошли на а, преговорите за мир? Мисля, че промяната трябва да започне от съответната страна. Много от представителите, които са ангажирани по целия свят и в, и в държавите от източното партньорство, знаете ли колко от тях са жени? Нито една жена няма. Може да си мислите, че а, може да кажете, че а, външния министр, образно казано, на Европа е жена. Да, но ние говорим за участието на жените на масата на преговорите за мир. Европейския съюз трябва да служи за пример, за да може да се поставят жени на а, постове, които са от жизнено значение за а, а, мира. Също така да има нов показател. Жени в властта, колко жени участват в официални процеси. Има две основни а, резолюции. А, от 2006 2012 година. За жените напълно ли са изпълнени изпълнени за Европейски съюз и за държавите от съседството. Призовава се за подкрепа на Европейския съюз за мирните процеси да бъде свързано с условието жените да участват в, в воденето на преговорите, женски групи, а, групи от а, а, гражданското общество. Необходимо е ново усилие, за да може жените и участието им в мирните процеси да зависи от участието на жените в държавите в източното и южното партньорство. В същата резолюция се призовава за равнопоставено участие на жените, за да може да се включи процеса на равенството на жените, да се осъществи сътрудничество с ООН, създаване на работни групи, които които да бъдат координирани с, с специалния представител на Европейския съюз, за да се постигне последователност и ефективност и за изпълнението на стратегиите, които би трябвало да бъдат предприяти. Работата на а, групата на Европейския съюз, която може да, бъд, може да бъде засилена чрез назначаването на специален представител на ООН. Да се надяваме, че това ще е жена. И на второ място, ако имаме органи, а, това не означава, че жените ще бъдат включени. Те би трябвало да бъдат обучени да водят преговори за мир. В, в също така би трябвало да бъдат обучавани на умения за медиране, как могат да повдигат въпросите на равенството между половете, а, насилието срещу жените, всичко това да бъде включено. Проучванията показват, че резолюция 1325 на ООН е действаше като важна отправна точка за мобилизирането на жените. В държавите от източното партньорство обаче само в Грузия в 2011 година Парламента одобри националния план за действие от 12-15 година за прилагането на резолюция 1325. Следователно Европейския съюз трябва да настоява всички държави на източното партньорство да ратифицират резолюция 1325 и да създадат механизъм за наблюдаване на прилагането на нейните разпоредби. Също така трябва да се работи, да се включват жените в гражд... организациите на гражданското общество, за облегчаване на бедствия не само по време на конфликти, но особено и в след конфликтното време. Би трябвало също така да се борим срещу безнаказаността при трафика на жените. Споменавам всички тези проблеми, защото много често те остават незабелязвани в, конфликт, в контекста на конфликтите. Необходимо е да се осъществи, да се осигури адекватна защита, да се даде економическа власт на жените в а, а, а, държавите обект на трафик и експлоатация. И накрая целенасочено финансиране за групите на жените и жените в държавите с конфликти и постконфликти в южните Южното партньорство, гъвкави, небюрократични механизми, което може да доведе до много проблеми. Вслушвайте се на жените от гражданското общество и лидерите жени за това какво може да бъде направено по време на конфликти и след конфликти за да може да се идентифицират ранни, ранното предупреждаване, ранното предупреждаване за а, въоръжени конфликти. А, преди той да е избухнал, да се създават а, механизми за жени правозащитнички. Госпожи и господа, през последните 25 години съм пътувала на много места, на лагери на беженци, полицейски участъци, масови гробове, Гробави е на мои приятели, жени, активистки, журналисти, които бяха убити, за да бъдат задуш, задушени гласовете им. Ана Поли... Политковская, с е която се срещнах по време на Първата война в Чечения, практикуваха нещо, което аз наричах правозащит, на журналистика, за да може да се постигне справедливост. На 7 октомври 2006 година Ана Политковска беше убита в, в Москва в асансьора на кооперацията й. Разбира се, физически убиец можеше да бъде намерен, но поръчителите никога. И така се случи с много други. Наталия Стемирова, която работеше за правозащитната организация в Русия Мемориал, работеше и с Ана, разследвах журналистически истории, беше убита на 15 юли 2009 година. Никой не беше обвинен за това престъпление. Наталия също така страда а, във връзка с Чечня. Руските власти до този момент не проявяват политическа роля за това кой е поръчител на тези убийства. Аз създадох а, а, наградата Ана Политковска, която се дава всяка година на 7 октомври а, и се дава на а, правозащитничка от конфликтни зони. Наталия Стамирова беше първата лауреатка на наградата Ана Политковския. Чрез тази работа и чрез тази награда през последните 10 години се срещнах с изключителни жени, които ние почетохме с наградата Ана Политковския от Афганистан, през Ирак, през Дарфур – Сирия, жените, които рискуват живота си, за да кажат истината, да търсят истината и да подкрепят гражданските, гражданите в тези въоръжени конфликти. В 2011 година лауреатката беше от Сирия, която а, смело говореше истината, която я принуди да се крие. Нейните семей... Нейното семейство беше измъчвано и въпреки всичко тя добре приключвам, а, казва ораторката. През декември 2011 година Розан получи също така наградата Сахаров за свобода на мисълта. През декември 2010 година Розан беше отвлечена с мъжа си от членове на опозиционната група Армина Исляма и до ден днешен не се знае къде. И така Историята непрекъснато се повтаря от Чечня, и в всички конфликти на източното и южното партньорство. Журналистите е, биват заплашвани, както се случи с Ана и Наталия, за да може да се заглушат гласовете. Непрекъснато си задавам въпроса как можем да защитаваме онези, които продължават да говорят е, лице в лице с опасността? Може ли да подкрепим журналистите, които дават глас на онези, които никой не иска да чуе? Искам да кажа съвсем накратко няколко неща, които може да направи Европейския съюз и Европейския парламент. Не се съсредоточавайте само върху жените като жертви. Разгледайте мерките, за да включат потребностите на жените правозащитнички, особено тези, които живеят в държави в конфликт. Създайте механизми за защита защита, особен режим за визов режим за жените, за да може да избягат от съответните си страни. Вслушайте се и действайте създайте специален консултативен съвет, който може да бъде комитет на жените правозащитнички, включително от източното и а, южното партньорство. Включете гласовете им при формулирането на политики за европейски действия. Ревизирайте механизмите на а, финансиране, за да има целеност Сочено финансирайте, говорете, работете срещу безнаказаност та по отношение на жертвите на насилие също така. Очаквам дискусията ви и много ви благодаря. Merci beaucoup, Madame Katsarova. En effet, on a vu à travers votre expérience les messages que vous avez portés. Les défis apparaissent encore énormes. Наистина дадахте ни много задълбочен, представихте много задълбочена, е, богата картина на положението на жените. Е, поставихте ударение на тяхното економическо овластяване, е, тяхната сигурност. Всичко това е много важно. Сега без повече бавене ще дам думата на госпожа Вероника Гибалска от Полската академия на науките към школата за научни изследвания. Тя ще говори за политиката на равенство между половете в страните по източно партньорство. Благодаря. Благодаря за възможността да говоря пред вашата парламентарна комисия по тази така важна тема. Трябва да се занимаем с основните предизвикателства в областта на прав... правата на жените. А, нарастването на милитаризма, за което говори Мариана, в тази връзка трябва да кажем, че антиджендърните движения са много сериозно предизвикателство, не само в източното партньорство, а и в съседните страни, а те възникват и в самото сърце на Европа, в центъра на Европа. Това предизвикателство не може да бъде е, преборено с, с, с обичайните конвенционални политически инструменти. Необходимо е да преосмислим обичайния си подход и да, да, да стигнем до нещо отвъд обичайните политики, политиката изобщо по-скоро. Като четем препоръки по отношение на правата на жените в страни от източното партньорство, виждаме, че акцента се поставя в две, върху две области. Първо, традиционната патриархална култура. И тук често се говори за, за отрицателното въздействие на стереотипите върху възможностите на жените. Втората, втората област е законодателната система и там се посочва, че не е достатъчно застъпено а, равенството на половете. Днес обаче няма да говоря за тези две обичайни теми, патриархалните нагласи и, и от една страна и недостатъчните законодателни мерки от друга страна. По-скоро ще се възползвам от възможността да ви запозная с е, едно, едно ново предизвикателство, което се промъква в страните от източното партньорство. Това е транснационалното това, транс, това е транснационалната антиджендерна мобилизация, както я наричам. Това е въпрос, който следя през последните три години. Първо ще започна с общ проглед на това какво вече знаем за така наречените антиджендерни движения. След това ще дам примери за тях в, от страните от източното партньорство и накрая ще кажа какво може да се направи в, в отклик на тях. И така, какви са тези мобилизации и движения, за които говоря? Може би не всички знаете какво е това. Това е транснационално социално движение, което се е, мобилизира срещу е, идеологията на, на, на социалния пол или е, на правата на, на общността ЛГБТ. А, В а, целите на, на тези движения с а, научни изследвания в тази област и а, макар и на пръв поглед тези движения да се противопоставят да се противопоставят на джендерните движения, а, те покриват всъщност под, един, под една шапка много повече те, те, тенденции и стремежи да се подрине либералния проект на Европа. И основното, което е в, в сърцето на Европа, това са низовите движения и, и, и демократичните процеси. Изследователите вече посочват, че националните движения трябва да се разглеждат като част от един по-общ транснационален феномен, а не от къслични процеси. Те често пъти са свързани, имаме на лице обмен на информация и на практики, има общи характеристики, които са типични за тези движения, като например следните. Първо, общото е, антропологична основа на всичките движения. Социалните учения на Римокатолическата църква, например. Едно от тези учения е, идва от новата евангелизация нападналите християни, които, в страни, които вече са е, християнизирани. Тук се ползва концепцията за взаимната допълняемост на двата пола. Втората характеристика на такива движения е приобщаването на, на, на, на едни и същи участници. Или Римокатолическата църква, или Православната църква. След това граждански организации, които са активни както национално, така и на транснационално, транснационално движение. Например, European Dignity Watch – и, и други неправителствени организации, които, една от които проведе послед, последната си среща в Грузия, между другото. Другата стратегия с, с социалните движения, като например движението на православните родители в Грузия. Това, което всичките тези движения споделят, е, е, е общ език, който, който призовава по един и същи начин. Използва се една неоколониална рамка, която се използва, в която Европейския съюз се явява новия колонизатор. А, стремежите, свързани с равенството на половете и социалния пол, се представят като нещо отрицателно. За сега обаче няма много богата информация за, за за нивото на дейностите в, източна, в източното партньорство. Повече е, информация имаме за САЩ и за Европейския съюз изобщо, но не знаем а, много за това какво става в страните от източното партньорство. Нещо повече, когато местни активисти от Армения, Азербайджан, Крайна, Молдова, предупреждават международната общност по отношение на това, че има нарастващо омраза срещу феминизма. Те всъщност падат в капана на това да се гледа на тия, национални, на тия движения като национални, а не наднационални. Те са транснационални. В страните от източното партньорство имаме участие на, на подобни едни и същи участници. Църквата, е, крайно десни групировки, както и е, неправителствени организации, които често пъти са свързани в транснационални мрежи. В Грузия църквата беше начало на тия процеси. Е, наскоро нараст... имаме и нарастване на екстремизма. Наскоро беше нападнато проевропейско кафене в, Тбили, в Тбилиси. Екстремистите наскоро нападнаха ЛГБТ фестивал в Лвив. Друга, друга обща характеристика между антиджедерните движения в източното партньорство е, е всяването на страх чрез е, преувеличен език. Равенството на половете се оботъжествява с сексуални патологии, например. Чендерната идеология беше осъдена от главата на Арменската православна църква. Не отдава. През 2012 година а, украински активист от Christian Woman for Life каза, че, Европ... че Европейския съюз, ще... Е, че Украина ще падне в ръцете на, на хомодиктатурата на Европейския съюз названието на названието Кейропа също се превърна в е, ежедневен инструмент в ръцете на тези е, движения, които използват сходни начини за действие в Польша, в Грузия, Армения и други страни често пъти се критикуват европейските мерки за равенството на, пол, на Бяха проведени много ожесточени кампании срещу малцинствата. Това започна в Армения през 2014 година, когато парламента прие закона за равните права и, и възможности на мъжете и жените, където а, в, конструк... в а, конструктивистки а, термини беше а, формулирана идеята за джендър и социалния пол. Арменската кампания бе водена от няколко трибуни, социални медии, конвенционални медии, както и неформални движения. Имаше заплахи за употреба на сила срещу активисти в това число. Норвежските мерки и препоръки също са ставали е, обект на критика и на нападение под претекст, че те застрашават семейството и традиционните е, дейности. Имаше кампания Спрете джендър, Stop Gender в е, Украина а неодавна, а след това същото има бе заимствено и на други места. Разпространяват се видеоматериали, изпращат се, се писма които имат за цел да, да отправят заплахи до активистите. И така, какви заключения можем да, да извадим от тук? Това е нова форма на патриархалното противопоставяне по отношение на всяка промяна. Новите движения обаче а, ползват нов дискурс и нови, нови форми на действие и приобщават нови и нови участници. Така че това е едно ново политическо предизвикателство, към което не може да се подхожда по традиционен начин. Региона на а, източното партньорство има своята специфика поради политическото си наследство и, и, и други особености, антиджендерните движения а, действат в контекста на недобре институциализираните движения за правата на жените. 60% от мъжете в едно неодавнощо проучване показва, че 60% от мъжете смятат, че жените не могат да бъдат добри лидери, а 64% от жените биха искали да са мъже или съжаляват, че не са мъже както каза един грузински активист, в тези страни антиджендърните движения имат по-дълга история, отколкото правозащитните движения. Говорим за, а, за национални прояви на нещо, което е наднационално. Както каза Андрея Пецо, прогресивната политика трябва да мине отвъд европейски, е, европейския си акцент. Трябва да достигне до хората, до обикновените хора. Те трябва да бъдат подкрепени, подкрепени в техните инициативи като альтернатива на, на, на новите, на ново мобилизираните движения. Тези групи имат нужда не само от финансова, но също така и от интелектуална подкрепа, така че се дадат сметка, че става въпрос за наднационални движения. Това предполага, това може да бъде под формата на обучение. Местните активисти са близо до хората, разбират езика им, разбират нуждите им, разбират опасенията им. Така че те, те са хората, които могат да превърнат европейските политики в, в полезно действие. Действието отдолу обаче не е достатъчно. Все повече и повече хора а, са скептично настроени по отношение на европейската интеграция. Съмняват се, че това ще доведе до, до, до напредък и равенство за всички. Затова трябва да се преосмисли е, цялата парадигма на равенството в Европейския съюз. Не бива да гледаме на антиджендерните движения като, като на съпротива срещу феминизма. Това е един много по-обширен проблем на, на а, съвременната демокрация. Антиджендеризма. а, се противопоставя на неолибералните е, е, економически режими, позовава се на уж на успешната европейска интеграция. Така че противодействията трябва да се насочат към първо причината. Трябва да се даде сигурност и увереност на хората. Не бива да се допускате да се вкопчват в така наречените традиционни семейни ценности. Трябва трябва ни една жизнеспособна альтернатива, която да, да а, укрепи допълнително европейската интеграция. Благодаря. Благодаря ви много. Сигурна съм, че вашето изказване ще дъл... принесе задълбочаване на дискусията ни по темата и е, вие поставихте ударението върху много актуални въпроси. Аз имам един-два въпроса. Надявам се, че ще има въпроси. Сега да дам думата на господин Бесан Форест, който ще ни говори за положението на жените в южната, страните от южното съседство. Просто ще ни даде една друга гледна точка към ролята на жените и положението на жените и е, какво се прави в тези страни, какво може да се направи, за да се е, е, развие и работи за налагане на рол, ролята на жените. Ще говорим на английски, ще представя накратко организацията си. Всъщност, за мен е удоволствие да допринеса към темата за баланс между половете. Ще се опитам да говоря е, максимално бавно, не твърде бавно, защото може би е, няма да ни стигне времето. Това е, е мрежата, която представляваме, мрежа от около 17 организации със седалище и в Европа, и в е, страните от Южно съседство, т.е. равно са поделени. Това е, е уникална организация в този смисъл, защото е, много балансирано участието. Е, аз а, раз, следа съобще, проследих а, съобщението от миналия ноември и европейската политика за съседство и разглеждането и както казах, половината е организации са в европейски, с другите от южните съседки с ударение върху е, насилие срещу жените. Трябва да признаем, че преди, особено след бунтовете и революции, така, революции в северноафриканските сни, но и преди това в Марокко, в Тунис, в Египет, преди две години, но и дори преди това се направи преглед на семейния кодекс в Марокко, законодателство срещу кастрация при жените, преди много по-пълно законодателство има вече срещу насилие срещу жените в Марокко, пък и в Тунис е, от последната година. Но въпреки всичко това, много предизвикателства все още има. Е, имаме е, работна група по права на жените и е, равенство на жените. По-скоро би го нарекал на равенство на жените в региона, защото е, повечето страни са е, ратифицирали конвенцията, но с много резерви. Е, някои, като Тунис, вдигнаха резервите си преди две години. Палестина пък е ратифицира без никакви резерви преди две години. Тоест, има положителна тенденция в законодателните сфера, общо взето, но е, всичко това е много ограничено е, като обхват. И на въпроса ви за разминаването между политиките и обществата в отделните държави членки. Всъщност законодателството отразява консервативните семейни ценности, по-скоро, отколкото да възприеме един подход възоснова на правата на човека. Въпреки, че, например, в Египет още в 2008 година се прие закон, който забранява женс кастрация при жените. Млади, е, младо момиче, 17 годишно, в края на май е, е, умря след такъв вид обрязване. Значи проблеми ще продължават. Законодателството не решава окончателно проблема. Той не, това не е края, това е, той е само началото. Вече важно е как се прилага. Друго важно предизвикателство, и аз искам да се върна към това, което каза Мариана, а именно, че жените са обект на, на насилие не само защото са защитници на правата на жените, а просто защото са и жени. Те са обект на двойна стигматизация и обект на заплахи, е, както и заплахи да бъдат изхвърлени от работа. Тези заплахи са насочени срещу тяхната в кавички чести и достоинство. Това е сериозно предизвикателство на юг, но и в някои държави членки, пък и по други места в, е, по света хора от жени от е, тези страни говорят открито за обратния ефект е, от е, новото законодателство. Законодателството е, е добро, но въпреки това жените, защитниците на правата на жените са обект на, на нов обратен удар в, в, в, резултат на, на именно на това законодателство и като реакция на новото законодателство. Доколкото знаем, няма конкретен инструмент, който да третира този въпрос в партньорството Евромед, Европейски съюз Средиземноморие. Може би наш, моята съседка отляво ще говори за плана за равнопоставеност между половете. Е, наистина е, проблема с половете и равнопоставеността се поставя, минава като червена нишка в всичките политики с външен аспект на Европейския съюз. Е, поемат се ангажименти към равнопоставеността между половете и се търсят конкретни резултати. Но като препоръки бих казал, че е важно да има ясен механизъм за проследяване как на практика се прилага плана за на действие по отношение на равенството на половете, защото именно прокарване на тази тема в различните политики не, не беше особено успешно като начинание. Ето защо заплахите са, че жените са някакси делегитимизирани е, и ударението трябва да е много повече върху е, защита на отделните лица. Не толкова да се прокарва това като основна политика, но да се защитават конкретно права на жените и те да се защитават срещу насилие. В е, ревизираната е, политика, е, европейска политика за партньорство, има конкретен план за действие, има конкретна глава, така да се каже, за правата на жените и доколкото зная, сега Европейски съюз преговаря с няколко партньори от Южното Средиземноморие, Ливан, Египет и мисля, че е, като приоритет в партньорските преговори ще фигурира и е, равенството между мъжете и жените и правата на жените. Но важното е наистина да се е, поддържат много солидни е, показатели за това равенство, както в преговорите по партньорство, така и е, след това изисквания за докладване за изпълнението. Важното е, че Напредъка в борбата с правата на жените продължава да заема важно място в политиката на Европейския съюз към Марокко и Тунис. Например, закон срещу насилието срещу жени в Марокко бе прият е, неодавна, но неговото съдържание е далеч не удовлетворително в Тунис. Е, е, преди да бъде прият окончателно закона, беше доста разводнен и смекчен текста в това отношение. Ще свържа с, с споменаване на конвенцията от Истанбул. Това е първият правно ангажиращ и най-пълен инструмент в Европа, но доколкото знае, той е открит за ратификация не само от страните членки на съвета на Европа, но и други, включително и от източните е, е, е, източното партньорство и е, средиземноморските страни. И е, да ви кажа, че през есента ще започнем кампания е, по, тази, за тази конвенция, за да заострим вниманието към нея, да я направим по-видима и по, да, да, да, да запознаем обществеността с целите им. Основното е, е, разбира се, не само да се подпише една такава конвенция, да се прилагат нейните разпоредби, е, предотвратяване, превенция, защита и наказване на извършителите на наказания срещу жените и така нататък. Е, шест страни е, Франция, е, Кипър и Турция и Тунис, Грузия и още една. Сега за тях работим за ратифициране. Например, Франция и Турция са вече ратифицирали и започват да прилагат конвенцията. Защо обаче те са в фокуса на нашето внимание? Защото там има много недостатъци в различните присъди обвинения се е, броя на, на, на присъдите е, в е, Франция по отношение на, на жалбите подадени е, е просто смехотворен. Ето защо там приложението, изпълнението не е на висота и за това споменавам срещу страните, с които трябва да се работи. Разбира се, ние е, говорим и с колеги, и с е, правителства. Аз съм донесъл тук е, няколко екземпляра на такива бюлетини, фактшитс за отделни страни. Ще ги предам на секретарята на ФЕМ. Те са по Египет, Палестина, Марокко и Тунис е, и описват е, е, как стоят нещата там, законодателството, изпълнението му, като предлагат цифри и факти в тази връзка от тези страни. Благодаря. Благодаря, господин Форес. Благодаря за цялата ви информация относно страните от юга. Сега стигаме до нашия ораторка, единствената, която вече е, така е, към която е била, към която са били отправени въпроси и преди, и тя представя Европейската комисия. Е, госпожа Ема Сандал е, имаме чест да изслушаме днес, която е международен служител в генерална дирекция НИЕР. Днес ясно е, че основният въпрос е какви възможности предлага европейската политика за съседство, какви са финансовите инструменти. Е, тази тема също трябва да се засегне, за да се насърчава спазването на правата на жените. Вие отговаряте и за мониторинга по плана за действие за половете. Е, и е, така че ние ще с нетърпение очакваме вашето изказване. Имате думата. Thank you and thank you for... Много благодаря, много ви благодаря също така и за поканата да съм тук днес. Генерална дирекция НИЕР, която отговаря за южното източното сътрудничество, разширяването е ангажирана много с проблемите на равнопоставеността на половете. Европолит политиката за а, добросъседство поставя акцента върху равенството между половете, участието на жените в, в економиката, достъпа им до правосъдие, борбата срещу неравенствата между половете също така може да доведе до радикализация и тероризъм. Заедно с Gender Action Plan, който беше прият миналата година за 2016-2020 година дава една добра рамка, което показва, че всички красиви думи, които чухме, са преведени в действия. Плана за действие всъщност не достигаше до всички проблеми и това беше отчетено, когато започнахме работата, когато говорихме за ГАП-2 имаше управление на ресурси, прилагането, проследяването на прилагането и, и това беше един доста откровен процес на оценка, който беше приветстван и от комисията и от държавите членки, когато работихме по проблемите на ГАП-2. Макар, че ситуацията на жените е различна в различните държави има държави с високи равнища на насилие срещу жените, с големи разлики в заплащането. Нашата генерална дирекция, която съществува година и половина, преди това имаше друго име, през последните 5 години представи 103 3 милиона евро за подобряване на положението на жените и момичетата в рамките. Голяма част от тези средства бяха насочени към южното съседство, също така за жени в бизнес програми. Общата цел е да подкрепи, да се подкрепи предприемачеството на жените, участието на жените в бизнеса, като се облегчава достъпа до финансирането, нефинансирането, на проблеми, също така увеличени финанси 13,8%, 13,8 милиона лево, също така техническа помощ за а, насилие по полов принцип, също така това беше споменато, например в Грузия е подписан документа, който трябва да бъде също така ратифициран. Общия план за действие вие също така трябва да сте запознати с този документ, данъчен интегритет и така нататък, участие на жени, де, момичета и момчета. Естествено е, че трябва да се направи повече. С финансовата подкрепа също така трябва да сме сигурни, че допринасяме за политиката на равенство между половете и трябва да работим също така за повишаването на нивото на представителството на жените. Всички делегации в момента вече работят по прилагането на ГАП. Беше изпратена от Генералната дирекция една първа версия на насоките. И това е част от нашата работа, за да се приложи институционалната смяна. Е, спомена се тук също така за джендър мейнстриминг, до трябва да се постигне и една а, едно подобряване на осъзнаването на проблемите. Всички делегации в момента работят по джендер анализ, ако това още не е направено, така че между четирите програми също така ще бъде включена и статистика, което беше един от въпросите. Също така ни помага и TAEX, това е техническа помощ, които е за държави, които са в предприсъединителния подход. Също така партньорска помощ, която дава възможност на кандидатите и потенциалните кандидатки за членство на Европейския съюз да получат техническо ноу-хау също така подкрепят се мисии, проучвателни посещения, размяна на експерти от държавите членки с цел да се отговори на краткосрочни потребности. Също така е, беше поет ангажимент да се изпращат експерти, които отчитат проблемите, на равнопоставеността между половете, когато се изпращат специалисти на ТАЕК. Също така предоставяне на идеи, обратна връзка в рамките на помощта по ТАЕК с цел повишаване на участието на жените. Имам програми и проекти, които се финансират, жени в бизнеса, законодателство, механизми за защита от домашно насилие и се използват също така инструменти за бюджетна помощ. Това е свързано също така с изпълнението на конвенцията от Истанбул. Има много проекти, даване на власт на жените, подобряване на жените в неблагоприятно положение в Ливан, спирането на стереотипи в социалните медии. Също така може да се засили да, положението на жените, също така във всичките ни програми е необходимо да се отчете джендър мейнстриминг. Също така говорим за използването на джендър маркер, това е маркер, който се използва в програмите на ОИСР. Ако те имат нулева а, а, оценка, те трябва да обяснят защо то а, има такъв показател, много малко програми могат да бъдат използвани. Също така използваме деагрегирани данни по полов принцип. също така има и експертна помощ, комисии в държавите членки, където се повдига въпроса за общото качество. Нашата генерална дирекция повдига тези въпроси в диалога с правителствата, с гражданските общества, за да се осигури участието и подкрепата на гражданските общества. Другите дейности също така включват финансирането на проучвания, например, по а, джендър профилите, също така жените на ръководни позиции, подкрепа също така за конференции на високо равнище. Миналата година такава конференция беше организирана в Грузия, беше с участието на госпожа Могерини. Бяха споменати и добри примери, имаше въпроси също така и за добрите практики. Да, наистина ние се опитваме да осъществяваме обмяна с държавите членки, с други генерални дирекции, с организации на гражданското общество на ООН, на Световната банка, проекти, финансирани чрез нашата генерална дирекция и други е, дирекции също така. Винаги сме готови да научим още и е, също така е, ще се радваме да научим за повече добри примери, добри практики. Мисля, че ще спра тук и с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря ви за това изказване. Сега ще дам възможност на колегите да задават въпроси. Първо, господин Бастия, имате думата. Muchísimas gracias por la, toda la información que... Благодаря за всичката информация, която, която споделихте с нас. И най-вече за възможността, която един такъв доклад ни дава. Такъв доклад трябва да бъде критичен. Трябва да, да отрази е, настоящето по отношение на жените е, в е, страните от източното и южното партньорство. Това до сега не е било сред приоритетите на, на, на, на политиката за добросъседство. Това, което чухме за ставащото на юг, в Марокко, в Тунис е много тревожно. А, ние изготвихме търговско споразумение а, с, Марокко, който обаче, което споразумение обаче беше не беше одобрено от а, Сметната палата. Готви се също така и а, споразумение с Тунис. В тия две страни положението на жените е ужасяващо. Има форма на, на, на явна дискриминация, форми на явна дискриминация в страните от Магреба. Аз като журналист съм а, интервюирал а, жени от Марокко, които, които са прияти е, като бежанци в Испания, понеже са били обект на, на, на насилие. Мисля обаче, че разполагаме с инструменти да е, окажем е, натиск върху тези страни, да, да предприемат необходимите законодателни мерки. И искам да се обърна към председателя на комисията, към представителя на комисията. Как могат тези споразумения да се използват за законодателен натиск? Мисля, че те са сериозен инструмент. Друг по-общ въпрос. Втория оратор говори за тези транснационални движения, които възникват и които се противопоставят на идеята за равенство, така да се каже. Това, което наредохте антиджендаризъм. И как той се разпространява и в други страни. Тук в парламента сме разглеждали тези въпроси, но, но, но, но, но това аз лично много не го разбирам. Неотдавна оратор от Валенсия говори по подобна тема, но в момента какво може да стори Европейския съюз, така че да, да, да се противопостави, противопостави, да противодейства на този вид движения? движения, които, които третират жените като втора ръка хора. Какво можем да направим ние в Европейския съюз? И накрая, ние също ще внесем предложения за доклада, така че да се опитаме да, да засилим, да укрепим натиска, който може да окаже е, Европейския съюз. Мисля, че това трябва да стане с е, това споразумение, за привилегировано положение за търговските споразумения, които споменах вече. Насърчавам докладчика да, да гледа на доклада като водещ доклад по темата, защото положението около Европа оказва въздействие на самата Европа. Да, вярно, че това не е Европейския съюз, но има обмен на информация, има обмен на, на идеи, на сили така че ако нещата не се подобрят там, където Европа има влияние, те няма да се подобрят и вътре, в Европа. Това е от значение не само за жените там, а и за жените тук. Първи оратор каза, че е, в е, екипите по преговори на Европейския съюз е, няма жени. Това е много важна информация. Та ако ние не сторим нещо, другите страни също няма да го направят. Така че нека първо да подходим критично към нас си, преди да, да, да критикуваме другите. Следващия оратор. Добър ден! Благодаря на всички гости, които говориха. Това е много е, интересен въпрос. За съжаление, обаче, той ще остане на дневния ред още дълго време. Има един аспект на правата на жените във връзка с европейската политика за добросъседство, който искам да изтъкна. Имаше становище на, комисия, на комисията, парламентарната комисия, в което, в осма точка, от което се, се а, осъждат а, нарушенията на, на правата на жените в територии, които са окупирани от Марокко, най-вече по отношение на сексуално насилие и а, механизмите, които ползват мароканските сили. Миналата седмица на пленарно заседание в Страсбург, искам също да ви напомня, когато се разглеждаше темата за Средиземноморския съюз беше подчертана ролята на жените и борбата с а, нарушенията на правата на, на жените в страните от Средиземноморския басейн. Та, бих искала да попитам, Има ли някакви конкретни а, програми за подкрепа на, на, на палестинските жени, които са, които са а, жертва на израелска окупация? По същия начин, как, както говорихме за, за марокската окупация. Тя, бяха споменати търговските споразумения. Това са много важни търговски споразумения за Европейския съюз. но аз искам да знам и какво може да се направи по отношение на Израел и Марокко. Не знам какво сте чули за последните изказвания на Ердоган за жените. В това отношение мисля, че е, плащаме за едно е, срамно споразумение, което засяга миграцията. подкрепя се една политика, която, която е, е, в явен разрез с всичкия напредък, който е постигнат в тази област. Благодаря. Няма, има ли други, които искат да се изкажат? Ако няма, аз ще задам въпросите си сега. Първия е към всички вас. Можете ли да посочите по една добра практика във вашите области? Така че да, да препоръчаме ние тия практики. Имам и по-конкретни въпроси. Госпожа Гребарска, да, може ли да разгледаме по-задълбочено тези движения? Оставя един въпрос, а именно какво е обяснението за успеха на равнище общество. Тук обществото, което, а, тук е въпросът, който си задавам, необходимо ли е да имаме а, един допълнителен контрадискурс а, и защо този контрадискурс не, няма силата за да даде по-твърди аргументи. И това е един въпрос, а, който привлича вниманието ми. Също така искам да задам въпрос на господин Форест. Каква е ролята, която виждате за парламентарната демо, да, дипломация? Защото тук мисля, че е важно да се реши въпрос а, с проблемите на жените, които не са ангажирани в правителството, но има жени в парламента, които Идеята е как парламентарната дипломация би могла да допринесе по, за по-добрата защита на правата на жените. И имам един въпрос, свързан с миграцията и това е много актуален въпрос и тук аз всъщност задавам въпросите. Знаем ли за процентите и а, данните за иммиграцията в някои държави? Какви са факторите, които обясняват тази иммиграция? Дали може да се обърне тенденцията? Един въпрос, който е свързан с иммиграцията на тези държави – навън. И един последен въпрос. Достъпа на жените до образование, дали това ще бъде централен въпрос, когато говоря за достъпа до жените, до образование, нямам предвид начално и средно образование, достъп до университети, за да може наистина да преминем през един ключов елемент на жените, които и сега искам да дам думата на нашите докладчици, които да могат да отговорят на този въпрос. Може би, госпожо Касарова, да отговорите на този въпрос. Talking about um, answering your question about на въпроса ви за положителните примери Според мен, при миротворчеството, например, и достъпа на жените до масата за преговори, за мирни преговори, положителните примери, всъщност и заслугата изцяло до голяма степен е на гражданското общество и групите за жени. Има много така силно гражданско общество в повечето от страните от източното партньорство. В някои от тях е, правозащитници, активисти са, биват преследвани. Аз може би отново е, така клона към отрицателните примери, но е, това е неизбежно. Например, пример от Азербайджан с дисидентите в Беларус, преследването на журналисти и правозащитници. В Украина също, всъщност преди три дни, една жена, която работи за хуманитарна организация, бе отвлечена в Луганск от въоръжените групи, е, обвинена в шпионаж. Тя работи за американската организация на украински правозащитник. И като говорим за Украина, от другата страна на въоръжение конфликт, сред малкото три, мисля, че са жени кметове на градове в Украина преди е, войната, госпожа Мелештепа се превърна в изкупителна жертва. Тя все още е в арест, е, година и половина е, е в затвор, затвор защото е обвинена в е, проруски настроения. Всъщност няма ме конкретни данни, няма конкретни данни, които в, за това, че тя е, е участвала. Единственото и е, вина, така да се каже, че Хмет и то жена на тази община. Разбира се, гражданското общество, въпреки проблемите, преследването, заплахите в много тези страни, е, е, жени, е, женските групи се организират. В Украина, например, аз е, последните 6 месеца работих в Днепропетровск. Бях свидетел на това как жени вътрешно разселени, които едва преживяват, които са избягали за да спасят живота си от Донецк и Луганск, са се самоорганизирали в такива малки групи, организации, за да работят за правата, човешките права на вътрешно разселените. Не само жени, но всички пострадали от е, конфликтите, от конфликта. И е, международната общност се опитва да организира такива координационни заседания, форуми, свързани е, с конфликта в Украина – и се опитват да организират тези само организирани ли се групи, организации на жени от е, вътрешно разселените. И всъщност това е, се счита за наше постижение. Дали, и въпросът е дали ние поставяме ударението на, на, на вярните, на, на точните места, дали е, предвиждаме достатъчно финансиране именно за подпомагане на тези граждански общества и защитници правата на жените. Благодаря ви за коментарите и въпросите. Двата въпроса бяха какво определя властта и популярността на тези традиционни е, антифеминистки движения. Моят е, довод е, че тези движения всъщност не са свързани с е, равнопоставеността на половете. Те нападат е, политики, свързани с равенството. Но те всъщност е, имат огромни последствия за положението на жените в жената, но те не се свеждат до равнопоставеност на половете, до по-скоро. Те се стремят да създадат една нова представа за Европа, която е основана на различни, на други е, стойност на система. Причината за популярността на тези групи са хора, чувството на несигурност у хората, страха от глобализацията, неравенствата. Това е, някакси е, отблъскване, откъсване от политическия елит на... И тези движения са толкова мощни, защото те твърдят, че дават отговори на тези въпроси. Те казват, добре, жените се чувстват е, несигурни, можете да намерите е, сигурност в традиционното семейство. Така че трябва да се върнете към националната общност, е, да търсите помощ в други страни. Европа се променя бързо в културно отношение, така че трябва да се върнем към традиционните ценности и така нататък. Въпросът, е, отговорът на въпроса ми, на въпросът ви какво може да се на, на, направи, е, е малко общ, може би, за това, което сте очаквали, но трябва да започнем да работим по този дискурс, за който вие споменахте. Политиката. Аз не съм човек, който е, се се по политиките, макар да оценявам направеното, но трябва да си даваме сметка, че тези движения се опитват да подкопаят самите тези политики и ние трябва да отидем по-далеч, не само да се опитваме да ги изпълняваме, прилагаме. Така че идеята ми ще е да се опитваме да отговаряме по-адекватно на тези заплахи, липсата на сигурност, неравенството, глобализацията, по-адекватни отговори на тези проблеми от неоконсервативните и фундаменталистски движения. И една добра практика, защото ни е, подсказахте, че трябва да говорим и за добрите практики. Една, е, един пример на добра практика която аз бих препоръчала определено, е да се включат низовите движения в по-голяма степен, да се ангажират по-активно. Разбира се, защото те работят на низово равнище, те разбират, ни разбират, разбират страховете, проблемите на хората и могат да помогнат за това как да започнем да говорим за равенство по всички тези въпроси, по начин, който ще е, има ефект Разбирам, че отговор ми не е много практичен, но е, ние всъщност започваме, сме в началото на пътя е, и изследваните си в много зародишен е, е на фаза. Това мога да кажа. Искам да се върна към три въпроса. Първият е, беше е, споразумението за свободна търговия и тяхната наказателна е, на е, сила. Ако сравните съобщението от 11-та и това от миналия ноември, което критикувахме особено, се забелязва придвижване от по-правозащитния е, към е, по правозащитна тема към темата борба с тероризма, защото в такава атмосфера живеем. И Всъщност е, Европейския съюз е, договаря партньорски споразумения, които съвместно се е, приемат. Новата европейска политика за партньорство е, е, е политика за партньорство. Значи Европейския съюз няма да, да, да налага нищо. Това е една рамка, в която ще се вместват търговски клаузи. В няколко страни, Тунис, Йордания, е, и видях е, този документ за партньорство с Йордания. За Египет обаче е, споразумението за Египет не съществува. Второ, за хуманитарната дипломация. Разбира се, всички средства трябва да се използват, включително парламентарни заседания, мисии, посещения на място, срещи с вашите партньори въпросът, е, да се поставя въпроса за независимостта на парламентите, дали връзката им с е, избирателите и не се е, е, колебайте да да, така, да поставяте е, ребром въпроса на европейски делегации, дали до каква степен те прилагат плана за действие. И накрая бях в Йордания неодавна на едно регионално заседание – Имаше представене на плана за действие за половете там. Много пълен, цялостен, много обещаващ план. Но разбира се, тук е, също, е, се крие два риска. Прекаленото приказване е, и обещания и след това забрава е, не, на, на обещанията и просто отмятане на, на задачите, формално отмятане, без да, се, да има последваща работа. Това са реалните рискове, които виждам аз. И ние предлагаме ръководителите на делегациите да отговарят за изпълнението на тези планове. Не може на най-високо равнище да се води е, е, тази дейност и това, са една от, е, това е една от критиките, че този въпрос не се прокарва във всички дейности на комисията и не се взима достатъчно сериозно на най-високо равнище на комисията е, и по-специално делегацията на Европейския съюз. Мога да отговоря на въпроса, че всъщност ръководителите на делегациите ще докладват по този план и изпълнението му. Защо? Така че това вече е решено. Да видим на практика как ще стане. По първия въпрос, интересен беше въпроса за търговските спогодби и Европейския съюз. Ще ви е, отговори и в писмена форма, защото тук е, част от отговора трябва да бъде е, даден и от е, Генерална дирекция търговия и външната служба. Втори въпрос за Палестина. Имаме проекти с европейска помощ, но искам наистина да се позова на факти, за да е, е по-достоверен отговор ми. Третия въпрос е, да дам пример на добра практика да, това с добрите практики е чудесно. Понякога се учим от тях, но не трябва да забравяме, че когато говорим за равенство между половете, нещата зависят до голяма степен от е, е конкретните условия, контекста. Понякога човек може да, да копира опит, е, но понякога може да обърка нещата с повтаряне, на, на, с е, е прилагане на чужд опит. Трябва да имаме и реалистични очаквания за това какво може да се постигне с плана за действие за половете за 5 години, например. Е, но това не означава, че не трябва да работим заедно и да се учим един от друг. Въпросът с миграцията, тук искам да се свържа с колегите, които работят по въпроса и ще ви отговоря в писмена форма, ако позволите. Образованието, да, много важен въпрос е той е включен и засегнат в плана за е, действие за равенство между половете. Понякога, когато става дума за страните от източното партньорство, когато, е, където е, образователните традиции са малко по-различни, както, например, е, по време на комунизма в тези страни е, всички са образованието е било задължително, но не трябва да забравяме отпадането от училище на момичетата е, от е, ромското население. Това въжи понякога и за момчета. Понякога тук се забелязват. Това са въпроси, които са свързани с неравенството. Благодаря ви за въпросите, ще отговоря. Благодаря. Благодаря, благодаря на ораторите ни за много уместите им изключвания. Аз искам да направя заключение, едно обобщение. Е, първото е, че ние не сме готови напълно по тази тема и че има още много неща, които трябва да направим и ние наистина трябва да постигна повече, повече сътрудничество, повече подкрепа. Тук е, откроихме някои ключови идеи, е, участието на жените в вземането на решения, е, също така това, което каза госпожа Кацарова, че трябва да се работи на национално равнище, на местно равнище и да се постави акцента върху външната политика. Това е много важно място за жените, не само за решаването на конфликти и за превенцията на конфликти, но и за сигурността, за стабилността и за трайния мир. Това беше също така споменато във второто изказване защото основата за успеха на подобни движения, които отново посочват мястото на жените, е темата за сигурността и стабилността. Оставям на вас също така ролята на стереотипите, ролите, които трябва да бъдат засилени. Благодаря за практически опит, който е, ни дадохте, гражданското общество, малките неправителствени организации понякога поня... могат да бъдат много по-важни от общия план за действия и всякакви други инициативи, с които разполагаме. Също така, примерите, които ни бяха дадени за предприемачеството на жените, жените в бизнеса, о, записвам си участието на жените в изграждането на мира и това, което каза господин Форест, това беше много, един много позитивен пример за повдигането на съвсем конкретни въпроси на европейско равнище. Тук говоря също така за а, конвенцията от Истанбул. А, стана ясно, че все още много трябва да се направи има въпроси свързани с миграцията и необходимото сътрудничество между различните страни. Също така отбелязвам си посланието на Европейската комисия да не се генерализира, но мисля, че основното послание остава свързано с много голямата работа, която ни остава да свършим. Трябва да се справи много по-добре. Вече беше казана известната формула. Искам да ви благодаря за много важния принос, за да може този доклад наистина да бъде конкретна стъпка в защитата на правата на жените и за политиката на европейското а, сътрудничество. Благодаря на колегите. Очаквам с нетърпение да работя Белгия. А, да, благодаря. Благодаря и на преводачите за удължената работа. Благодаря и приятна вечер на всички.